So, ladies and gentlemen, distinguished experts. И така, уважаеми госпожи и господа, почитаеми колеги, скъпи участници, е, за мен е голямо удоволствие да ви поздравя с добре дошли на публичното изслушване за въздействието на ендокрините дисруптори върху общественото здраве и околната среда, което е организирано от нашата комисия по петициите, заедно с комисията по околната среда и безопасността на храните. Позволете да започна с няколко детайла от практически характер. Искам да ви осведомя, че има превод на всички официални за парламентарната комисия а, езици, с изключение на естонски, словенски. Скъпи колеги от Естония и Словения, извинявам се, но имаме а, капацитетно затруднение май. А, на всеки от участниците се предоставят 10 минути за изказване. След това ще има време за дебат с депутатите, експертите, участниците в изслушването. Имайте, моля, предвид, че е, това публично изслушване се излъчва по интернет. По публичното здравеопазване е, е сфера, в която ендокринните дисруптори често се обсъждат а, имаме доста а, вече организирани прояви по този въпрос, включително публично и изслушвания. Тук ще разгледаме дали а, регулацията в Европейския съюз а, като подход а, за уреждане на ендокрините деструктури е подходяща и дали са необходими бъдещи изменения втората част ще се спрем на научните познания за въздействието на ендокрините дисруптори върху околната среда и човешкото здраве. Пожелавам ви приятен и плодотворен дебат. А, сега ще представя участниците в първата дискусия, кой, която е озаглавена ендокринни дисруптори, дали Европейският съюз урежда нормативно тази, то, тази сфера по правилен начин. Ще чуем а, Конар Кленингъм, Алис Бернард, а, Наташа Чиноти, Чиноти. А, благодаря ви много, че сте тук и а, очаквам с търпение вашите изказвания. Сега ще дам думата на господин Кленагъм. Заповядайте.

Okay. Um, thank you very much. Um, good morning, everybody. Добре. благодаря много. добър ден на всички. Благодаря за това, че ни поканихте. Ще ви запозная с основните моменти в дейността на Европейската агенция по химическите вещества в сферата на ендокринните дисруптори. Тук виждате основните законодателни актове, които уреждат този въпрос, именно директивата РИЧ, директивата за класификация, етикетиране и опаковане, за биоцидите и за предварителното съгласие и така нататък. Като цяло ние сме а, събрали много-много информация за различните свойства и приложения на химик химическите вещества. Това ни помага да направим оценка на рисковете, а, свързани с химичните вещества и да препоръчаме мерки за безопасност. Те могат да бъдат от регулаторен характер или пък да са такива, които се определят и прилагат на ниво индустриален сектор. Няма да ви запознавам подробно с различните сфери на дейност, които виждате. Тук а, са допълнения към а, REACH и CLP които уреждат основните процеси и действащи лица. Процесът се подпомага от Европейската агенция по химикалите. Освен това, се включват и други органи, които имат за цел да, издават разрешение или да определят ограничение да хармонизират в целия Европейски съюз мерките за управление на риска. И така, по какъв начин се регулират ендокринните дисруптори. В момента нашата агенция работи по една обща стратегия за управление на регистрираните а, вещества. Както казах, освен това разполагаме с огромна база данни, за така, така регистрирани данни, а, която използваме за скрининг. А, в случая са химикалите, това, са, това е скрининг с оглед на веществата, които причиняват затруднение в функционирането на ендокринната система, т.е. ендокринните дисруптори. Това е процеса на сканиране, на скрининг, извинете, т.е. предварителна проверка. След това а, ние а, редовно а, преглеждаме данните, и идентифицираме кандидатите, по които по-нататък да се а, работи. И така преминаваме по-нататък получаване на по-нататъчен етап на нова информация и нейната оценка. А, процесът на оценка е, се състои в събиране на допълнителна информация за веществата, когато е, това е нужно и регистрираните данни не са достатъчни. Е, след това се изготвя текущ план за действие, на базата на който се прави оценка на различни аспекти, които могат да бъдат безпокойство и а, оценките на ендокрините дисруптори не са а, прав, а, праволинейен и лесен а, а, процес. А, има експертна а, е, група, която се занимава с тези въпроси и се предлагат мерки, за да се осигури безопасното използване. Дискусиите се провеждат в контекста на дефинициите, дефиницията на Световната здравна организация за ендокринните дисруптори, а именно екзогенни субстанции, които променят функциите на ендокринната система и в последствие причиняват неблагоприятни здравословни ефекти върху целия организъм или неговото потомство или популация и подпопулация. А, ние се съобразяваме с а, дейността на редица органи, освен за нашия съвместен изследователски институт, а, ползваме и концептуалната рамка на ОСР за провеждането на тестове и изпитвания на ендокринни дисруптори. Трябва да се понякога да се разработят допълнителни насоки, на база на които да може да се прецени дали дадено вещество е ендокринен деструктор или не. Накрая, управленско управление, регулаторно управление на риска, съгласно РИЧ, има за цел да насърчава заместването а, с други вещества и осигуряването на високо ниво на защита. Това са а, обикновено а, фталати и феноли, включи, включително БПА, общо 12 а, субстанции, които са в а, кандидатския списък а, поради такива свойства. А, Данните в РИЧ и идентифицирането на ендокрините деструктори може да се използва потенциално за предприемане на действия по отношение на други законодателни актове. Няколко а, такива акта се отнасят и, и, и изискват действия на базата на тези свойства, като например а, растителната, а, в областта на растителната защита. А, критериите е, за тези вещества се основават на дефиницията на Световната здравна организация. заедно с, с съвместния изследователски е, център и Европейската агенция за безопасност на храните, нашата агенция разработва насоки за рисковите опасностите на базата на идентифицирането на ендокринните дисруптори има а, консултации, които се а, провеждат. Също така а, до, 2000, до края на годината ще излязат още нови насоки в това отношение. Има още възможности за подобряване на количеството и качеството на данните, които се събират посредством процес на регистрация. Търсим начин да ус го ускорим, той може да трябва понякога твърде до твърде дълго, защото оценявайки свойствата, често налага да искаме допълнителна информация, което може да отнеме доста време. Отраслите са задължени да осигурят прилагането на контролните мерки и да са и там, къде това е възможно, субституция с други вещество, вещества. С това искам да приключа. Благодаря ви. Thank you very much, Zotto Mr. Flanagan. Uh, questions and... Благодаря много. Въпросите и коментарите могат да бъдат а, а, направени и зададени на края. Заповядайте, госпожо Берда, за следващата презентация. Благодаря. Вече чухте позицията на регулаторен орган, Агенцията за химикалите. След това ще чуем и учените. Аз пък ще представя темата от гледна точка на правната норма. Ораторката говори твърде далеч от микрофона. yeah. Um, just a, a, a few words on, on Clientes, the organization I, I work for. Um, Организацията, за която работя е Client Earth. Както знаете, околната среда не може да си найеме адвокати, за разлика от промишлеността. Затова се наложи ние доброволно да поемем е, ролята на нейни адвокати. Е, Докринните дисруптори са опасни и за здравето и за околната среда. Все още е, учените не са се произнесли, за това нека да обясня за какво става дума. Това са вещества, които могат да имитират или да блокират ам, функционирането на различни хормони в ендокринната система. В седмата програма за действие в областта на околната среда, решение прието от съвета и парламента, има много ясни мерки за ендокринните дисруптори и за мерките в Европейския съюз за намаляване до минимум на излагането на такива вещества. И са определени задълженията в тази връзка. областта на химикалите, какви са правните норми? Има две основни стъпки. Първо, определяне на идентификация на проблема, какви са свойствата на определени химични вещества. Те не се променят независимо от употребата. И втората стъпка е управлението на проблема. Т.е. да се вземе решение от страна на парламента, съвета и комисията за това как да се действа спрямо този проблем. Какво се случва на практика? Искахме първо да разгледаме примера на карциногенните вещества, как се е, регламентират те в Европейския съюз. Тук отгоре ще видите първата стъпка – идентификация. Виждате, че тя се прави съгласно един нормативен текст, именно регламента за класификацията, етикетирането и пакетирането. Решението се взема след като нощна комисия разгледа съответния химикал и вземе решение дали този химикал трябва да се класифицира като карциногенен. Ако това стане, тогава автоматично се задействат мерки за управление съгласно различни законодателни норми. Да започнем от ясно. Играчките. Там има автоматична забрана. А, защото не, искаме да поемем риска да излагаме деца на карциногенни вещества. Това въжи и за козметичните препарати и за медицинските а, уреди. Има различни дерогации. Каква е ситуацията при ендокринните дисруптори? Както виждате, на етапа идентификация не се задейства регламента за класификация, етикетиране и пакетиране. Както господин Кланаган каза, прилага се директивата РИЧ за опасните химически вещества, която позволява да се идентифицират най-опасните ендокринни дисруптори и освен това е, имаме и регламента за биоцидите, регламента за пестицидите и може би сте следили сагата с критериите. А, и критериите ще влязат в сила а, тази година, но Имайте предвид, че е, има проблем дори само поради факта, че е, още на първи етап се прилагат различни нормативни текстове. От дясната страна виждате сериозен проблем. Е, няма нормативни е, мерки е, за косметиката и играчките. Има твърда забрана за карциногени, обаче няма забрана за ендокринни дисруптори в козметиката и в а, играчките. Има и още един проблем. Съгласно директивата, а, съгласно регламента РИЧ, а, се, ендокринните диструптори трябва да са класифицирани като силно безпоко... като е, вещества с висок риск. Е, фенилите, които са... Е, има само, от фенилите има само две вещества, които са забранени, поради това, че са ендокринни дисруптори. Но забраната ще влезе в сила само през 2021 година, въпреки че вече са определени тези вещества. Още през 2012 и 2013 година, като ендокринни дисруптори дисруптори. По-настоящем те са по системата на авторизация, която реално е забрана. Но това е проблема, че по-настоящем ендокрините дисруптори не са включени. Извинявам се, трудно се прехвърлят тези слайдове. Заключение – Това са потребностите за ендокрините дисруптори днес. Необходимо е да има хармонизиран хоризонтален подход за идентификацията на тези химически вещества. И също, що се отнася до управлението на проблема, трябва да се запълнят големите празноти и да се предвидят определени ограничения съгласно регламента РИЧ. Това е свързано и с седмата, с целите за постигане по седмата програма за действие в областта на околната среда. До края на 2018 година Европейския съюз трябва да разполага с стратега за нетоксична среда и да се сведе до минимум излагането на ендокринни дисруптори. До 2020 година трябва да има хармонизирани критерии, основани на риска за идентификация на ендокрините дисруптори. Всички дисруптори в списъка се разглеждат като са, е, е, високо рискови. Само 12 от, от 180 са включени в списъка. Опасявам се, че това със сигурност не са всички ендокринни дисруптори. Това ще отнеме ресурси от гледна точка на е, работата на комисията. комисията отдели много внимание на намаляване на административната тежест, но ние искаме да видим ресурси посветени на идентификацията на тези химикали. Благодаря. Благодаря ви много. Въпросите ще са в края на всички изказвания. Дам думата на госпожа Чин... Чинготи. Заповядайте. Благодаря много. Благодаря за организирането на това изслушване. Казвам се Наташа Чиньоти и работя в Health and Environment Alliance ние работим с различни групи от групата за защита от ракови заболявания и различни неправителствени организации. Разбира се, обсъжданата тема е в центъра на нашето внимание. Много може да се каже относно ендокринните дизруптори. От доста време следим този дебат. Наистина, аз днес ще говоря е, за това какво не се прави и какви пропуски се осъществяват за сметка на общественото здраве и сериозни економически изгоди и какво е необходимо като нов подход и стратегия за ем, да овладеем ендокринните дизраптори. Е, вече го чухме от преждеговорившите. И сега подробно. Очевидно и аз не се справям блестящо с техниката, но ето, няма да навлизам в научната сфера, на учените ще чуем по-късно, но Искам да подчертая, че ендокринните дизруптори са навсякъде. Ние сме изложени на тяхното влияние ежедневно и това, което виждаме, че научните резултати свързват тази експозиция с околната среда и проистичащите от това ракови заболявания, но и хронични заболявания, които влачим цял живот, е, включително диабет, е, затластяване, стигайки до аутизъм, това, което тези констатации наистина е движещата сила и за неправителствения и за научния сектор в да, този дебат, тръгвайки от Асоциацията на ендокринолозите и редица други национални и международни професионални национални организации. Е, общото между всички тях е смятат, е, че при уреждане на въпроса на ендокрините дизраптори може да разгърне широк превентивен потенциал в Европа. Ето за какво всъщност става дума. Ако имаме правилна регулация и добра превенция, е, ще спестим изключително много разходи, включително и за обществено здраве. В ляво виждате графичния израз е, е, на оценките при овладяване на болестите и това са заболявания, свързания с EDC. Е на европейско равнище ендокринните дизруптори, проистичащите от тях болести, ни струват 132 милиарда евро годишно. И това е не просто голяма сума пари, е, това е резултат от оценката на различното използване на химикали, за които ние разполагаме с данни. От една страна експозицията на тези химикали и последствията за здравето, включително и пестициди. Интересният аспект и въобще причината да говоря за това е, че това е само върхът на айсберга и економическото бреме е далеч по-голямо така че бяха е, проведени различни разговори и ам, бе поискано е, решаващите фактори да се, случат, да се вслушат в нас. До сега обаче стореното е неадекватно и недостатъчно. Стана дума за критерите, критерите при биоциди и пестициди. нещата все още не са не се прилагат както трябва 4 години след приемането и очакваме от комисията да, вземе, да предвземе мерки. Надявам се, че в крайна сметка стигаме до критерии, които не работят, се до сериозни затруднения при доказването и това е мнението на редица национални и международни организации. Е, същото се отнася и за документите за приложение и тяхното прилагане. Няма да се спирам по-подробно на регламента РИЧ. Искам само да кажа от наша гледна точка, е, че това е, и че има съответни препарати, като BPA, например, които са най-стриктно следените на такива препарати и резултатите от 2017 година сочат как сериозно изостава европейското законодателство от научната дейност и нека да споменем и слона в стаята различни вещества, които а, сериозно влияят на гражданите и за които не се обръща внимание. Например, козметични препарати, битова химия, както и редица други фактори. И накрая, хвърляйки поглед напред и опитвайки да дам препоръки, Нека да се ускори дейността за РИЧ, е, критериите за установяване на биоциди и пестициди също дава шанс е, да се приключи, ако се приключи работата до юни тази година. Но мисля, че на първо място се нуждаем наложително от Европейска стратегия за ендокринните дизраптора. Чакаме от 2013 година и сторното до сега не е достатъчно това наистина изисква желание на държавите членки да мислят, но има държави като Франция, например, където работят над национална стратегия, включително и Бългийския сенат, Бългийския сенат, който утре ще обсъжда амбициозен план така че ам, имаме как, на какво да се надяваме. Благодаря. Очаквам вашите въпроси. Председателят, благодаря. А сега позволете да дам думата на представителя на Европейската комисия. Петър Коритар от е, е, DG, е, NG. Благодаря и аз съм подготвила една малка презентация. Благодаря, че ми давате възможност да направя тази презентация пред вас. Ще започнем като начало с някои общи аспекти на това, откъде е, проистича европейската политика в областта на ендокрините дисруптори. Всичко това започна през лятото на 1996 година, когато а, публикувахме една а, книга, а, където а, госпожа Олком изложи основните заплахи по отношение и рискове за, а, по отношение на публичното здраве, свързани с а, ендокринните дисруптори, който предизвика голям интерес. През декември 1996 година имаше европейски семинар как да се справим с това. През 1999 година комисията отговори с обща стратегия. Моля следващия слайд. Ето откъде е, на къде е насочена нашата е, политика. А, може би не толкова в а, е, тази стратегия, колкото а, в а, плана за действие може да се иллюстрира, а, че къде вървим а, в тази политическа сфера и кои са а, планираните дейности в периода до 2020 година. И така, какво е днешното положение по отношение на регулирането на ендокрините дисруптори? Ние е, ги е, регулираме в е, всеки от актовите, които е, имат в приложното поле химичните вещества. Няма конкретна разпоредба, това е верно за е, козметиката и за е, детските играчки. А в някои от последвалите а, има конкретни правни а, разпоредби, като например рамковата директива за водите в РИЧ, където се казва а, какви са това, че това са а, вещества, които са а, обект на мерки на разрешителен режим. След това регламентите е, относно продуктите за е, растителна защита и биоцидните продукти, където изискванията са много стритни и е, те трябва да се изключат от употреба, освен случаите, в които се дават определени дерогации. И накрая 2017, 2017 регламента за медицинските изделия. Имаме и предложение също от 2017 за директивата за питейната вода, като предложението е към анекса на сегашната директива да се добавят три вещества поради това, че има опасения за това, че биха могли да действат като ендокринни диструптори. В какво работим в момента в комисията? Ние искаме да а, завършим работата си по критериите а, в а, а, биоцидите и в пестицидите, съответните регламент, регламенти и съответните а, разпоредби се прилагат от 7 юни 2018 а, за биоцидите и за а, сега се работи по отношение на растителната защита. Надяваме те да влязат в сила до края на годината. Е така, за да се е, изпълнят научните критерии, трябва да се демонстрира, че веществото има ендокринен на а, модус на действие. А, трябва да се докаже каузалността, връзката причина и следствие, а, съответно на системата, на която то влияе. Критериите ще вземат предвид цялата налична информация и ще се основава на тежестта на доказателствата. Няма един единствен тест, който да може да се приложи и да се каже, не, това не е ендокринен а, а, деструктор. Трябва да се претегли цялостно наличната информация. А заедно с разработването на критериите и приемането им, комисията започна да работи по разработване на е, документ, който да дава насоки относно прилагането на тези критерии. Ние се обръщаме към Европейската агенция за безопасност на храните и Европейската агенция за химикалите да работят по текста. Имаме публична консултация по първият вариант на текста а, и семинар а, с държавите членки и други и засегнати а, е, от процеса страни относно това доколко а, тези насоки са приложими и до средата на годината се надяваме да се приемат а, в окончателен вид. Освен това, работим по насоки за а, изпитванията. Това е важна предпоставка, за да може да се идентифицира веществото като е деце е, от 2000 и, по регламент 2000 от 99 се регулира това да искаме да очертаваме една обща рамка, на базата на която да можем да изградим конкретно виждането за това как може да се провеждат тестове и оценки. А, няколко доклади а, сочат, а, че има все още непокрити е, сфери в тази област. Това са а, е, издания на Световната здравна организация, на ОСР, имаме и наши изследвания. Е, за, говорим за това как да ускорим работа по разработката на насоките за тестването а, възложихме няколко изследвания за целта, а, направихме преглед на ситуацията за идентифицирането на нарушенията на щитовидната жлеза, определихме някои мерки за последващи действия, разгледахме въздействието на, е, хим, на химическите вещества е, на път, по който се продават сигналите от ретиноиден происход е, разглеждаме също така на приоритетите за по-нататъчното развитие и валидацията на методите за изпитване и се опитваме да ги обсъждаме, когато разглеждаме тези празни места, кое е най-спешно, на къде да насочим а, а, ресурсите, така че резултатите да са на лице за няколко седмици. И е, така, на базата на нашата аналитична дейност искаме да продължим да работим тата, какво правим в момента. Подобряваме тестовете методи за нарушение щитовидната жлеза. А, също така а, искаме да, се, е, да видим как може да се променят сега използваните инвиво тестове, за да се ограничи нарушението на функционите на, на, на щитовидната жлеза. Освен това, работим в научната сфера по разработване на нови тестове е, методи, като крайната е, дата за последното обявен търк е 18 април тази година и ще направим скоро, надявам се, е, проби в това отношение. Благодаря. Благодаря много, господин Коритор. Бяхме уведомени, че Клаус Берент, Карен Ништент и Джонатан Бринкс от Генерална дирекция Санте са тук. и искате ли да вземете думата от името на Генерална дирекция по здраве на Европейската комисия? Благодаря, господин председател. Не се налага, тъй като господин Коритар вече покри въпросите, свързани с пестициите и биоцидите. Би от наша гледна точка и всъщност ние сме координирали изказването си. Благодаря. Също така Герб Стрек от комисията Юрген Фогелс. Благодаря ви много. Е, аз съм Гералд Шрек от Дичи Колегата нямаше как да присъства тук днес. Аз е, съм тук от името на тази генерална дирекция. Е, нямам коментари в момента. Питър покри основните въпроси. Благодаря. Ако има въпроси, ще ви дам думата. Добре, е, е, време за изказване на колегите. Петър Яр, заповядайте. Благодаря ви много за тези водни думи. Е, Радвам се, че има възможност да зададем въпроси. и хората не винаги са съгласни, а, що се отнася до, до посоката, в която се движим, до скоростта, с която се движим. Това е, е важно и от гледна точка на решението за е, това, кои вещества са опасни и кои са безопасни, е, рисковете също и дозите са важен въпрос. Имам и аз е, все пак един въпрос за експертите. Кафето и, кафе, и кофеина бяха в е, вестниците скоро. Кафето ендокринен дисруптор ли е? Знам, че ми влияе на хормоните. Е, просто а, е, а, е, имаме ли двоен подход, да или не, трябва да можем да видим нещата на практика и още нещо. А, съгласен съм с вас. Трябва да можем да разграничаваме. Що се отнася до медикаментите, е, може е, да искаме да помогнем на пациенти, но тези медикаменти всъщност да им навредят. Що се отнася до играчките, нещата са съвсем различни. Аз съм в комисията по петиции и в комисията по селско стопанство и знам, че се прави разлика между а, изискванията за материалите за растителна защита и за козметиката. При първия, първата област вече няма двойно вземане на решение. При втората област, козметиката, стигнахме до да извод, че тя трябва да се разглежда отделно и виждам, че има разлика. Забелязвам разлики. Можем да кажем, че науката и политиката често е по-лесно да определим е, опасностите при пестицидите, но с козметичните препарати е трудно, защото красотата преди всичко, така да се каже, съвсем опростенчески. Трето, е, съгласни ли сте, че не трябва да правим толкова много разлики, след като сме измислили системата в духа на така наречения lean management, да сортираме нещата и да не разграничаваме толкова пестициди и козметични препарати. Един отново за науката и политиката. Разбира се, ние като политици сме изправени пред трудната задача да претворим научните постижения в законодателни актове. Ние не сме в страни от общите умонастроения. Нямаме е, е, толкова е, голям опит, макар че натрупахме известен с с а, дебата относно глифозата. Ние сме в центъра на, на а, дебата, но а, нуждаем се от логична и ясна система, е, стана дума, че се нуждаем от общо европейска е, стратегия, кохерентна стратегия, но нека не тръгваме от е, самото начало и да не започваме с изключения. Благодаря, благодаря и на експертите. За мен поне беше много полезно да чуя. Госпожа Дали. Thanks a lot, Chair. Благодаря много, господин председател. Благодаря експертите. Аз съм членка на Комисията по петиции и на Комисията по околна среда и много добре знам колко важна е тази тема, защото днес на, за пореден път ставаме очевидци на това колко се безпокоят гражданите от ендокрините дисруптори, които са навсякъде около нас, във всякакви продукти и вещества. Все още обаче изглежда, че е доста трудно за Европейския съюз да излезе с правни норми за ендокринните дисруптори. Мисля, че е, имаме още много завършене. Добре е, че Европейската комисия изпълня ангажиментите си за критерии, за ендокринните дисруптори в биоцидите и пестицидите. Това е важна крачка, но що се отнася до здравето и, и околната среда, трябва да имаме критерии не само в няколко категории продукти. Трябва да има хоризонтални критерии. И това е нещо, което искам да подчертая. Това не е тема, която трябва да се засегне само в две е, категории продукти. Трябва да има хоризонтални критерии, за да може във всички продукти е, да има мерки за, защита срещу ендокринните дисруптори. Затова ще продължим да се борим е, за мерки в тази посока и ще се продължим да настояваме за мерки за играчките, козметиката и опаковките на храни. И освен това, за да го направим възможно най-добре, ни трябва политическа воля и конкретни действия от страна на комисията. Защото ако не се предприемат действия на европейско равнище, в крайна сметка отделните държави членки а, трябва сами да действат. А мисля, че ако имаме фрагментирани различни национални стандарти, това ще затрудни всички. Ще затрудни и потребителите, които не знаят какво ниво на защита могат да участват, но ще затрудни и производителите, които ще страдат от това, че има толкова много различни стандарти е, чух презентацията на комисията. Комисията обаче трябва да говори, да работи по нова стратегия за свеждане до минимум на излагането на хората на ендокритни дисруптори. И са инвестирани милиони. Така че е, докъде се, стига, се стигнал с тази стратегия и кога ще се публикува тя? Това е моят въпрос. И какво мислят нашите експерти за действията на комисията. Задоволителни ли са те от гледна точка на амбиция и научно, научен обхват? И след това комисията разчита на ЕКА за а, преглед на химикалите, но някои а, гласове а, с, твърдят, че качеството на изпитанията е недостатъчно високо и че трябва да се спазват по-точно насоките на ОИСР. Това е, което исках да спомена и по- също дайте ни повече информация за първоначалните процедури. Благодаря. Госпожа Ръжия. Благодаря, господин председател. Изненадах се от коментарите на някои колеги. Първото първо сексистския подход, който се чу. Има информация, която е известна от 70-та година, така че съвсем не е случайно, че социалистите и демократите настояха за тази тема. Не е политически този въпрос. Научна информацията важна от 40 години съществува. И а, се обръщам към комисията. Незаба... Необходимо е да се действа. Фактите са на лице, но няма действие. Това е проблем. И трябва да се мобилизира парламента, за да изиска да се прилагат мерки за защита на гражданите. Това не е политическа тема. Това е тема свързана с здравеопазването. Гражданите ни очакват да действаме и е, онези, които имат задължения, трябва да се ги изпълнят. И ние трябва да се погрижим за това. Нека да благодаря на всички, които се изказаха тази сутрин. Как можем да помогнем на комисията да вземе по-добри решения? Да има добра рамка за вземане на решения. И какъв би бил най-добрият начин да се реагира. Защото имаме ситуация застрашаваща общественото здраве. И трябва да се предприемат мерки, за да бъдем защитени всички ние. Има представители на гражданското общество, които са тук именно защото тяхната цел е да хвърлят повече светлина и да дадат някои насоки – на, за евентуална политика. Благодаря, господин Капуто. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря много за тази инициатива. Инициативата е добра и поканените оратори е, са отлични. Комисията обаче не поема ангажимент. Бави се. А гражданите настояват за това и учените настояват за това. Докато е, докторите си правят проучванията, пациента умира. В случая пациента са всички граждани на Европейския съюз, а и на други места – още откакто започнах да работя тук в парламента, съм се занимавал с темата с много колеги, включително и с Павел, и мисля, че имаме обща позиция по темата. Имаше устен въпрос, подкрепен от много колеги, а през 2015 година парламента настоя комисията да се задейства и тогава вече имаше забавене, но се настоя да има нужни критерии за ендокринните дисруптори, биоцидите и пестицидите парламентът отхвърли предложението на комисията в пленарна зала. На техническо равнище то вече беше получил одобрение от държавите членки, но според парламента то беше недопустимо поради присъствието на определени вещества и поради това, че нямаше коректно определение за молекули, които биха могли да представляват опасност. Наскоро имаше ново съобщение на Комисията за нова стратегия за ендокринните дизруптори и за свеждане до минимум на излагането на граждане на тези дисруптори. Доста сложна е темата. Има различни интереси, които се припокриват. И това са теми, по които не винаги се подхожда прозрачно, поне на мен така ми се струва. Европейският парламент демонстрира огромен интерес към темата, защото тук залогът е здравето на гражданите. Това е тема, по която не сме работили до сега. По-настоящен подходът на Европейския съюз за регламентирането на химическите вещества, биоцидите и пестицидите се основава на предположението, че ендокринните дисруптори са изключително опасни, сравними с канцерогенните вещества. и вещества, е, продукти, в които има ендокринни дисруптори, трябва да се ограничат по своето приложение, да бъдат заместени с по-безопасни заместители. Обаче, що се отнася до замърсителите, които остават в околната среда, за тях много малко можем да направим. Това са замърсители, оставащи в въздуха, например, и на други места в околната среда много след като тяхното използване е отдавна замразено и забранено. То, да кажем, е, веществата, забавящи горенето, разпространението на пожари, те се натрупват, не се изчистват и в, в фермите също могат да се намерят биоциди, в водите, които се използват за напояване, които могат да, да продължат да са активни като химически вещества. Самите животни във фермите могат да натрупват в органите си тези токсични продукти. Така че трябва да направим нещо, за да запазим сълскостопанската дейност в замърсените области. Да кажем, да се търсят альтернативни източници на фуражи за животните. Или да се търсят начини за производство на продукти, които да бъдат по-малко засегнати от този тип натрупване на вещества. Необходима ни е незабавна стратегия от комисията. Стратегията трябва да е амбициозна и по график, и по същество. Необходимо е да подхождаме реалистично. И така, опитвайки се да подобрим устойчивостта на употребата на химични вещества, но трябва да не забравяме и натрупването, това, че те остават като наследство – дори и след като бъдат събранени. Така че, независимо от правните норми, по които работим сега, гражданите ни вече са изложени на въздействия, спрямо които не можем да направим нищо. Благодаря. Госпожо Миранда, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички участници в първия панел. Под потребителите и гражданите са сериозно разтревожени от темата за ендокринните дизруптори. Говорихте за информационни кампании, но искам да чуя кои продукти пораждат особена тревога. Говорихте за отражението върху здравето, но има и екологични и економически последици в крайна сметка. Нека чуем нещо повече за това. Чухме също така, че е упражнен натиск от страна на обществеността, за това и комисията е действала приемайки тези критерии. Но това са доста абстрактни критерии от 2016 година. Те не са достатъчно изчерпателни и всъщност говорим за отражение върху хормоналната система. Знам, че комисията действала под натиск. Спомням си полемиката преди 4 години. Много ясен спомен имам за това не бива да забравяме и лобистите за екологията, които също упражниха въздействие. И въпреки това има много подробна информация, а критериите не са достатъчно ясни. Комисията Юнкер в крайна сметка смени посоката и за това искаме задължителна европейска рамка за всички държави членки. Нуждаем се от координиран подход. Не ни се ще в различните държави да се прилагат различни правила защото това ще осложни нещата. Да речем, в Испания едни вещества са позволени, в Люксембург други и това само поражда още по-голямо объркване у гражданите. И още веднъж всичко това има отражение върху здравето и върху екологията. Искам да чуя защо комисията внезапно смени ориентацията и посоката. Нека чуем отговора им. Председателят благодаря. Не виждам други желаещи да вземат думата може би е време за отговори в два кръга. Първо, ако желаете да чуем представителя на Европейската комисия. Ако искате думата, имате. А след това ще чуем пеналистите. Комисията, благодаря господин председател. Искам да отговоря на някои от въпросите и коментарите, по-специално за критериите приети от комисията и предложени от нея е, за биоцидите и е, пестицидите. Няколко от изказалите се споменаха, че цялата история беше дълга и широка, стана дума за сроковете, имаше и съдебно решение, комисията бе осъдена за бавене. Причината е, че имаме имаше много дебати, включително и в комисията Енви. И една от причините беше спора между представителите на научните среди и потребителите. Това наистина затрудни комисията при предлагането на критерии. След това парламента отхвърли критериите за пес пестициди, но не поради научни съображения, а само заради една клауза, е, цитиращи, е, цитиращи определени е, вещества, които играят ролята като регулатори на растежа на растенията. Имахме и решение за биоцидите и нещата вече са много назрели. Очакваме парламента да приключи обсъждането до броени дни и комисията ще ги приеме. Не съм съгласен, че критериите са много меки и недостатъчно амбициозни устни. И представителя на ЕКА и а, колегата а, Киньоти обясни, че а, това а, това решение дава възможност да разгледаме всички научни решения. Боя се, че трябва да потвърдя мнението на комисията. Ние смятаме, че сме предложили подходящи критерии. Стана дума за хоризонтални критерии. Да, комисията предложи същите критерии, еднакви критерии за пестициди и биоциди, е, тъй като има възможност за използване на тези активни вещества в двата вида продукти. Така че вече се работи по този въпрос, госпожо Дали. Стана дума и от ЕКА за РИЧ. Е, ЕКА използва с едни и същи определения, които е използвала и комисията при критериите за пестициди и биоциди. И накрая, стратегията. Наистина комисията е, каза през юли миналата година, е, че ще изработи нова стратегия, която, както чухме, е от 1999 година. И въпреки казаното госпожа Чиньоти, това не отлежава в чекмеджето на главния секретар. Работи се активно. Преди 10 дни имахме заседания по въпроса. Сега опасявам се, че не мога да се ангажирам с точна дата, защото защото това е работа на генералния секретар, който обединява нещата, но уверявам ви, по въпроса се работи. Така че това, което бе казано, ще стане факт и както каза господин, който ще има предоставени средства за научни изследвания. В момента процесът е в ход, така че предстои изпълнение. И накрая по повод казаното от господин Яр. Дали е, веществата да се класифицират е, на базата на опасност или риск, за биоциди и пестициди законодателят а, а, а, залага на опасността и комисията се съобразява. Друг е положението, по други въпроси нямаме яснота, но е, парламента и съвета приемат рамковите регламенти, така че те в крайна сметка ще решат как да изглеждат те. Благодаря председателят. Благодаря може би е, колегите парламентаристи ще желаят да отговорят, да, да вземат отношение след казаното от комисията. Просто имайте предвид, че това е възможно. А сега нека чуем останалите докладчици за е, последни коментари и изказвания. Майкро, Използвайте микрофоните. Благодаря много за коментарите. Мисля, че казаното от комисията, а, както и стана дума за качеството на тестовете. Всичко, което мога да кажа е, че ние имаме група за износ която дава а, незадължителни съвети на държавите членки по тези въпроси и препоръчва възможно най-добрите начини на изпитване, но разбира се, държавите членки в регулаторния комитет вземат окончателното решение. Това е което мога да кажа по въпроса за изпитванията и какви изпитвания дават най-добри резултати и най-достоверна информация. В общи линии е, за ускоряване на процеса е хубаво да се знае, че комисията съвсем отдавна направи преразглеждане на РИЧ и установи, че могат да... Има различни дейности, които и ЕКА и други органи могат да предприемат за ускоряване на процеса. В момента докладът се разглежда и ни очаква в тясно сътрудничество с комисията да продължим по тези и с тези препоръки. Благодаря. Председателят, аз също благодаря. Уважаеми участници, уважаеми колеги, с това приключваме първата част от нашия панел. Господ... Тъй като господин Поцис е от Чешката република, аз от Словакия, родени сме като сънародници. Позволете да му кажа добре е дошъл на, на неговия роден език Надявам се, че ще се справим заедно добре. Благодаря ви и сега ще продължим по-нататък. Благодаря. Господин Чаки, уважаеми гости, е, уважаеми експерти и колеги, Позволете и на мен да ви кажа от името на комисията Енви, участваща в това начинание. Добре дошли. Ще имам честа да ръководя втората част от панела какво е мнението на науката при оценката на ендокрините дизруп, дизруптори. Наши гости са колега, професор Алберто Мантовани проф, от Италия, Даниел Дитрих от Констанц и Олвен Мартин от Берлинския университет. Нека чуем тяхното мнение имате възможност да проследите конференцията. Аз лично очаквам с интерес нашия дебат и започвам давайки думата на професор Мантовани. Имаш... Does work? Okay. Good morning. Uh, thank you for the invitation. Добро утро. Благодаря за тази покана. Аз съм учен в Институт за публично здраве и за това публичният аспект на моето изказване е, е, върху въпроса какви още изследвания са необходими, за да можем да, да а, извършим превенция и да управляваме а, ендокрините деструктори. Защо а, съм написал това? Ами, много от нещата, които вече се повториха а, искам да припомня, че въпроса за а, ендокринните дисруптори не е нов а, аспект, а, нов проблем, а по-скоро отдавна съществуваща. Има такъв политически аспект. изследователите както и политиците и гражданите, поставят въпроси. Обаче учените трябва да отговарят. Първо, ендокринните дисруптори са множество вещества, те се намират къде ли не, те понякога естествено присъстват, присъстват естествено в храните, но също в пестицидите, козметиката, биоцидите. Тоест, а, множество а, места, където могат да се намерят. А, те не са полезни, част от токсикологията. Е, ендокринната система е най-сложната система в организма по отношение на сигналите, които а, изпраща. Това означава, че е, чрез един хормон се достига до различни органи и има други, е, различни ефекти. Освен това има и различно действие, в зависимост от пола. Ако искате да нанесете на скалата на устойчивостта, различните послед, а, ефекти, ще видите, че е, е, етапа на развитие на организма също е определящ фактор. Докрените дисруптори, съгласно сега съществуваща европейска нормативна уредба трябва да се идентифицират основно на базата на токсикологичните съображения. Затова ние учените мислим в тази посока и си сътрудничаме. Има много подходи, които не предполагат използването за тестване на животни. впечатляващ брой, но как могат те да се използват? И на второ място, как да се включват все повече и по-съотносими към общественото здраве ендокридни цели, когато се провеждат изпитванията на тези вещества. Технологичен, а, технологична а, но разминаване и празнота, има ли такива? Не, извинете, нещо ми се е, не е наред с подредбата на слайдовете. за което се извинявам. А, и така, темата за подходите без използване на животни. Много са а, нарастват а, потенциално са бързи, ефективни по отношение на разходите. Прекрасно. Още по-прекрасни по отношение на а, това, че това са тестове, които подходи при тестването, които се движат от начина на действие на веществото. Но преди да ги вземем предвид, с оглед вземек на решение, трябва да отговорим на въпросите дали те могат да предвиждат неблагоприятните последици и дали може да се продължи с а, поредицата от а, опити на живо. Аз съм изготвил тук едно предложение, което малко звучи академично, но всъщност е много съществен. А именно да се а, приложи този подход, който аз съм нарекал а, подход а, на пътищата е, за неблагоприятни изходи, който е част от моите разработки по управление на риска, да използваме, верига, е, да използваме цялата а, верига от молекулата до ефекта и върху о, организма, като се проследи а, е, различни начини, по които може да има неблагоприятен ефект. Това е една бърза стратегия, която не използва животни а, за опитите и като че ли а този подход на пътищата а, к, за неблагоприятни последици могат да се прилагат, за да се прецени дали има нужда от нови опити, изпитвания. И накрая да се потърси отговор на въпроса, а по какъв начин и дали механизмите, а по които се проявява действието на химикал Хикс, попадат в тези маршрути или пътеки на неблагоприятните резултати, които сме определили преди това. Необходими са още стратегии за моделиране, за да можем а, да видим какво поражда последващите събития. Възможно е, а, предвид на сега а, разполагаемите методи, да си поставяме такава амбициозна цел. Тук много бързичко, защото това ми е последна точка и аз искам да а, подчертая това. А в момента прилаганият а, от, а, подход а, прилага спектър от пътеки, които са критични, но ограничени. Е, но когато говорим за интегрираното нарушаване, съвсем направо ще го кажа, не можем да проучваме диабета и други свързани с това а, метаболични събития. Събираме много а, разпиляни а, резултати за химикали, които могат да водят до диабет и други свързани метаболични синдроми. Не може да се избяга от проблема, ако нямаме е, един начин за предварителен скрининг, който е стабилен, ефективен и дава добра прогнозна стойност на съществуващите и както и на новите химикали, за да се разглежда техните е, въздействие и това е широко признаван в общественото здравеопазване проблем. Накрая, е, аз като европейски гражданин мога да подкрепя факта, че ендокрините дисраптори трябва да се идентифицират, но в реалност е, в действителността не можем да избягаме от оценката на риска. Радвам се, че и в предните изказвания говориха за унаследени замърсители. Много са областите, където се усеща въздействието на химикали, които са били изпуснати в природата преди много време, междувременно са забранени, но продължават да причиняват вреди и да пораждат опасности за е, околната среда и човешкото здраве. Какво да направим? Трябва да възприемаме един нов подход, който да ни позволява да правим оценка на риска, намаляване на риска и стратегия която се основава на подбор на по определени биомаркери, с които да се следи здравния статус на, на населението и на живата природа и да се дават те наречените а, числа во, а, про, и, извеждани от текстологичните процеси. Сега последната тема, е, е, в която ще ви въведа, е много сложна, защото когато науките, е, научните работници говорят, всички казват, ох, тук ни заляка с едни сложни неща. Първо, може би има пропуски в е, познанията ни, когато, които се установяват, когато сериозно можем да интегрираме на информация. Никога не казвам, трябва ни още изследвания изследвания в областта на ендокрините дисрупти. Аз съм на мнение, че трябва да имаме целенасочени научни изследвания, които да могат да се ползват като опора за тези, които управляват риска или формират политиките в Европейския съюз и отвъд него в света като цяло а, един добър а, пример а, за такъв тип целенасочени а, изследвания а, са тези, които а, ни а, дават възможност а, да а, се ползваме от научната подкрепа на научните изследователски агенции на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря много, господин професор. Сега ще продължим с господин Дитрих от университета Констанс, Германия. There we are. Okay. So um така, ще започна от заглавието. Ще започна с това, че синтетичните е, ендокринни дизруптори не представляват, не крият риск за човешкото здраве. Защо и какво означава всъщност това? Позволете да обясня. Ще помоля да преминем към следващия слайд. Нека да се върнем към някои от пределенията. Декларацията от Берлемонт от 2013 година, дефиниция, дали ще вземем тази дефиниция на ОСР и на СЗО няма значение. Но тук се говори за разликата между естествени и синтетични съединения. Тук няма в дефиниция на ниво на изключения. Както виждате, тук са включени най-различни популярни вещества, включително захар, включително глюкоза и така нататък. Тоест става дума за естествени продукти, които е, присъстват включително във дневно консумираната гощица. Какво означава изключителни нива? Това означава е, да, при приемливите нива. Нива, които са приемливи за експозиция от економическа и социална гледна точка. Говорим за намаляване на експозицията, говори комисията за нама... начин на доказване, за опасни сте за оценка на, на заплахата и оценка на риска. Разбира се, за да оцените риска, трябва да го констатирате. Но ето някои размисли, като храна за размисъл за вас, когато говорим за критерии на приемливост. Що е то приемливо, когато говорим за замърсители в храните? Това е един означава един допълнителен речем, тумор на хиляда жители. Това е процента на приемливост или на критерия за приемливост. И така, тази сутрин говорихме за различните заболявания, свързани с експозицията, за метаболичния синдром, за ам, рака на половите органи и така нататък, за да не усложнявам излишно нещата, малко информация за научните дейности. Ще се огранича обаче само до това, без да се увличам в подробности. Това е което исках да ви покажа. Моят колега Алберто представи вече различните натища и различните начини на работа. Говорим за инвитро, говорим за масни клетки, които всъщност, които, фалшиви псевдомасни клетки, които в последствие се превръщат в истични мас, масни клетки и пред водят до рак във вътрешностите на човешкия организъм. Всичко това от стволовите клетки всъщност е, е свързано с възможностите и някои от тях са имат положително въздействие. Говорим също за кортикорецепторите, доколко те участват и по какъв начин ще се отразят дете на развитието на плода по време на бременността е, данните, които ви предлагам, са така да се каже съвсем пресни от миналата седмица, от март тази година. Те са абсолютно актуални. Ето за какво говорим. Показвам ви как, как стоят нещата е, в, в е, плода. Бъдещото бебе. Бременна жена, която очаква дете приема ам, някакви медикаменти, може би е болна, т.е. нуждае се от а, някакви медикаменти. Храненето също се отразява на състоянието на плода, генетичните заложби и околната среда. И тук попадат всички, в околната среда попадат всички тези дизруптори. Как това се отразява на зачеването и развиването на плода? Това, което ще ви покажа тук е сложничко, но мисля, че ще можете да го разберете. И съществуват така наречените ГИАР агонисти, които взаимодействат с рецепторите и водят до производството на клетки. Те имат антагонисти, които им пречат. Това, което ние търсим всъщност е ни повече, ни по-малко. Една жена, която е изложена на различни фармацевтични въздействия за лечение на заболяване. Ето какво виждаме тук. А, комбинация от инсилико, инвитро и инвиво. Това експерименти, проведени във всякакви, във, при всякакви варианти. И така се установява индекса, т.е. здравословното съотношение между състоянието на майката и състоянието на плода. И ето границите, границата между експозицията на майката и отражението на плода. За тези медикаменти, това са между 300 и 10 хиляди в зависимост от състоянието. И така, като агонисти говорихме за а, състоянието, генетичното състояние и изхраната. храната. А, и тук аз много се радвам, а, че чухте гласове в смисъл, а, а, насърчаващи нашата дейност. А, а, така че а, нивата на различни е, вещества са важни, като например естрадинол. Дали въпросът е плодът получава достатъчно вещества, е, за да се предотврати е, заболяването му от диабет. Сложен въпрос. Какво следва от тук нататък? Е, какво е положението, състоянието на бременната жена в момента на появяването и какви са хормоналните нива по време на бременността? Както знаем, те се променят драматично. Ето съвсем неодавнашни данни от Съединените щати, които правят преглед на нещата. И ето виждате, че е, може да има широка гама от концентрация между 1,61 и 85 и 1 е, и между 1 и 100. Тоест, колебанията са сериозни. Ако разгледаме е, другите вещества, е, като е, дайдзеин и генистин, разликите са между 1 и 10, е, 10 е, и 100 кратна разлика. Така че въпросът, който аз задавам в случая, възможно ли е такива дизруптори да се да окажат влияние по време на бременността. Те ще бъдат стократно за 100 хиляди пъти е, по-низко по, активни, отколкото при нормални обстоятелства. Така че отново говорим за евентуален риск. Следващото, което искам да ви кажа е друго вещество, за което говорим. Това са данни от нашата лаборатория при вземане, прием, прием на BPA и BPF. Има много случаи, когато приемат на BPA като такъв е много по-висок, отколкото в нормалната среда. Отново въпрос въпросът е доколко важно е регулирането на двете вещества в захарта и дали трябва да се върнем към Алис Бернар където с радост чух, че се говори за хармонизация, но тогава нека това обхване всичко, всички продукти, включително захарта. И още нещо, което, за което искам да говоря, а, така нареченото проучване Кларите за BPA. Въпросът е как този вещества се отразява на някои вещества. Да, да, същества, като да речем е, плъхове. Е, резултати няма. Все още е, няма резултат, който да сочи за реакция. Въпросът е, имаме ли наистина проблем с BPA като вещество? Друг пример, който струва ми се просто налага да се позовем на здравия разум е ДДЕ. Е, тук се провеждат много изследвания и това има сериозно отражение върху организма и може да бъде разрушителен. Но констатираме спад на концентрацията на ДДЕ в е, европейското население и това са данни от 2001 година, от преди 20 години почти, а нещата не са се променили. Е, ето данните от 2008 година от е, е, е, е статистиките правени тогава. Едно е въпроса да имаме е друго е да, да използваме ДДТ. Като погледнем Индия, Китай, А, Индонезия. Те широко използват тези препарати без последствия и затластяване. И всъщност затластяване има в страни, които са забранили ДДТ преди повече от 30 години. Така че дали пък по-низката концентрация не предизвиква обратна реакция в разрез с очакванията. И така, не мога просто да кажа, че това не е вярно по отношение на химикалите. Нека да си представим за какво всъщност става дума. А, можете да видите криза, захарната криза в САЩ и а, горе в ляво и затластяването на населението. Виждате как а, а, до един момент приема на захар се отразява на това, но при когато а, започва разпространението на веригите за бързо хранене с калорична храна, изведнъж а, се оказва, а, че това, което виждаме в дясно, в приемането на масла и мъзнини нараства драматично. И това са всъщност сериозните проблеми за затластяването и съответно свързания с това диабет диабет. Сега ще се върна към казаното тази сутрин е, от Хил. Наистина това е свързано с редица публикации, където се, се говореше за милиони и милиарди евро, които струват на общественото здравеопазване и на ем, европейските граждани. Прегледахме ги неоснователни съпрощавайте, но това е положението и това е нашето мнение. И сега, какъв е проблемът всъщност? Настоящите нива на експозиция са твърде ниски, за да се отразят на неродените деца. Е, и е, настоящите е, експозиции нямат отражение върху състоянието на жлезите с вътрешна секреция. Също се отнася и за захарта. И като правим анализ, виждаме редица проблеми в извеждането и тълкуването на данните, но няма да се спирам толкова подробно. И така, е, що се отнася до посредствения посредственото отражение на ЕДЦ върху здравето. Е, връщам се сега от тексикологична конференция. Тук става дума за принципи, които така или иначе опират до практика като се изключат на някои национални виждания и човек е, заболяваният, като да речем а, диабет, а, няма никакъв повод да асоциираме, да свързваме а, синтетичните ADC с това. И всякакво регулиране трябва да отчита някои неща. И е, с радост забелязвам, че комисията е се е съобразила с това. Независимо дали говорим за опит инвиво или инвитро, трябва да се отчете реалната експозиция, не риска, е, отражението върху човешкото здраве, преди да се стигне до разглеждане на отражението в конкретните заболявания. С това ще приключа и ви благодаря за вниманието. Благодаря. Сега ще попитаме нашия технически екип, готови ли сме за видеовръзка. Am I on? Uh, very well then, so greetings to London and uh, floor or whatever it is <laughs> is yours. Um. Благодаря много. Уважаеми господин председател, уважаеми ми господа членове на тази парламентарна комисия, много се радвам, че мога да говоря за ендокринните дисруптори днес. Какво знаем? Е, Ендокринните дисруптори имат време на въздействие и, а, именно да си, и ендокринната система възстановява хомеостазата. Но тази система трябва първо да има яснота, що се отнася председателят Можете ли да забавите малко със скоростта, защото с тази скорост преводачите не могат да работят? Става дума за ендокринни жлези, които са свързани една с друга и от тях се отделят химически вещества, които се предават чрез кръвната <clears throat> кръвоносната система. Те се отразяват на функционирането и, и се влияят от функционирането и на други системи, не свързани с кръвоносната система, а, включително и храносмилателната система. Те засягат всеки един орган в тялото. Защо трябва да се безпокоим за действието на ендокрините дисруптори? Ами защото те нарушават функционирането на ендокринната система и има научни доказателства, които го показват. Все повече нарастват болестите, свързани с функционирането на имунната система, хормонни ракове, ам, ам, рак на ам, а, тестисите, рак на гърдата, метаболитни болести, е, е, ранно начало на рак при деца и други заболявания. И има е, сериозно увеличение на броя на рак на тестисите при определена възраст мъже. Също така, що се отнася до рака на гърдата, в тези страни, е, където приходите са високи, степента на рак на гърдата също е висока. В другите страни се увеличава. Има отражение и на, на и други отражения като аутизъм и въздействие върху интелигентността. Традиционните генетични фактори не могат да обяснят тенденциите. Миграционните популации при проучвания показват, че второто поколение е, добива същите болести като страната, в която живеят. Това ясно показва, че околната среда и начин на живот са важни и за предаването на, на е, тези болести. Това не може да се обясни само с промяна е, в начините на диагностициране или с устаряването на населението. Последните доклади на Световната здравна организация показват, че околната среда а, като риск промян, остава непроменена през 2000, от 2002 година насам. Тоест, напредваме а, изключително много по паразитните болести, по заразните болести, но всичко това пък се компенсира с нарастването на другите болести, които не са заразни или паразитни. Те много често са хронични, изискват сериозно, продължително лечение и а, са голяма тежест на, а, за здравеопазването. Дейвид Барка, британски епидемиолог, е, беше първият, който а, показа а, развитието на заболяванията свър... във връзка с околната а, среда и по-конкретно про... проблемите с продоволствието през Втората световна война, които в последствие се отразяват на кохортата деца, родени след нея и бе, причиняват увеличение на заболяванията. Не е изненадващо, че хормоните е, е, се оказват, че играят роля за епигенетичните модификации. Някои от тези последици могат да бъдат прехвърлени на следващите поколения, дори да не са били изра... Е, изложени на съответното вещество. Майки взели медикамента в началото на бременността, имат е, опасност да родят бебе с сериозни увреждания. Техните дъщери имат увеличена е, вероятност е, да страдат от определени видове рак, синове, синовете също. Този тип рискове могат да се увеличат, показват изследванията при внуците има мутации в реакция на е, околната среда. Тези заболявания са многофакторни. Няма една кауза, има няколко различни е, фактори, свързани с околната среда, химикали, стрес, хранене и прочие. И е, доказателства, които се занимават с определен фактор, не могат да бъдат разглеждани като а, доказателства противоречащи на въздействието на други фактори. Ораторката говори прекалено бързо, така че е невъзможно да се предаде нейното послание в пълната му цялост. През 1930 година започнаха изследвания за синтетични материали. След това бяха изобретени други синтетични химикали – Нека да говорим за силата на въздействието на тези химикали. Е, през 90-те години бяха е, е, разработени различни тестове за скрининг на ракови клетки, свързани с рак на гърдата в началото на века бяха публикувани допълнителни материали за използването на този вид среда за изследване и отглеждане на клетки. И се оказва, че когато се смесват различни вещества, те могат да... Може дадено вещество да не влияе само, но когато се смеси с други да има влияние. От тогава натам сме демонстрирани ли че силата на въздействието в една среда може да е различна от силата на действието в друга среда. Професор Няна Дал установи, че има вещества еднакво силни е, като въздействие, като естрогена, е, които се отразяват на клетки от е, човешки донори. Така че трябва да се разглеждат внимателно доказателствата. Какви са доказателствата, че химическите вещества имат въздействие? В някои случаи имаме достатъчно епидемиологични данни. Например, има връзка между пестицидите и рака на простатата. Няколко поручвания показаха, че има връзка между налага, е, излагането на бременни е, жени на фталати и урогенитални дефекти при родени момчета. Това става, когато има излагане на множество... Човешки... Хората са изложени едновременно на множество различни химикали. Увеличава се производството на индустриални химикали. Използват се всякакви продукти, диверсифицират се химикалите – е, и е, от излагане в високи дози на единични химикали се преминава по-скоро към по-широко разпространение на излагане в, в, в ниски дози, но хронично на смесица от химикали. Целта е, е да се намерят начини да се измерят количествено а, резултатите, но а, докато се стигне до резултати, вече а, а, има не, сериозни недостатъци на правните норми. Трудно е да се правят предположения за разнообразно човешко разнообразни групи от населението. Има на различни ендокринни структури, Само три от тях а, а, в едно проучване бяха по, о, намерени от а, тестове, свързани с работа на регулаторните органи. Останалите седем от общо 12 са резултат на научна дейност и е, се признава широко, че има пропуски и че има нужда от допълнителна експертна дейност. Семинар по темата от миналата година показа, че е, някои тестове не успяват да уловят ендокринните дисруптори, застрашаващи функционирането на щитовидната жлеза, например. По-настоящем не разполагаме със средства да предвидим всички въздействия върху здравето. Що се отнася до излагането, обикновено се изчислява въздействието само на, е, на един химикал в, едно, в един момент, а проблемът е, че обикновено излагането е на повече химикали. Химикалите е, са сериозен проблем има проблеми и, и свързани с а, начин на живот. Що се отнася до химикалите, има положителни доказателства, че промените в, лич... в начин на живот не се отразяват на, на излагането на вещества. Един човек може да контролира колко захар яде, но не може по никакъв начин да проконтролира на колко химически вещества е изложен. Благодаря ви много. Сега преминаваме към въпросите и отговорите. В първия кръг ще дам думата на депутатите от Европейския парламент. Господин Хойте е тук. Заповядайте. Е. Благодаря много, господин представител. Аз съм член на Комисията по околната среда. А, интересна беше а, е, тази а, е, презентация. Чухме научни а, е, данни, но като че ли не, раз, различните лектори говорят от различни позиции. Те си противоречат. Можете ли да ми кажете къде е основата, на която се объединявате? Благодаря. Ерик Андрие. Заповядайте. Благодаря, господин председател. На първо място искам искрено да благодаря на докладчиците за качествените изложения. Това е изключително важна тема, така че важно е ние като законодатели да бъдем добре информирани, за да можем да вземаме съответно решение в законодателната си дейност. Е, чухме тук въпроси и неща, които проистичат от анализи на нещата и искам да знам какво мисли комисията за това, защото се говори за много условия. Всеки скромно каза, че не обхваща цялата тема, така че е трудно да бъдем сигурни. В крайна сметка стигаме до този момент, в който работата по този толкова сложен въпрос, свързани с и пестициди и така нататък, е много важен. Е, и бих искал да чуя какво означава всичко това. Да не трябва ли да се върнем към определението на индикроните дизруптори, защото тук говорим за човешко здраве здраве, за здравето на нашите европейски съграждани. И би било много хубаво е, да имаме разграничени дейности, но нещата са свързани. Имаме земеделие, оттам производство на храни, ето ви отражение върху човешкото здраве. Така че нещата може би ще опрат и до ОСП. Така че днес сме пред една ситуация, която ОСП оказва широко отражение и културата, кулинарната култура, културата на прехрана също се оказва важен фактор. Това са въпроси, които се отразяват върху самото устройство на обществото, защото до сега говорим за свободен обмен, но тук искам да благодаря на господин Дитрих за информацията, която ни даде, да речем за захарта, е, за отражението и върху човешкото здраве. Но когато днес говорим за земеделие, говорим всъщност за голяма химия. Но е, дори това да няма пряко отношение върху затластяването, е, това не е повод да не се тревожим за общ общото състояние на нещата. Е, така че трябва да помислим много широко и да проявим необходимото смирение, когато вземаме решение. Трябва да потърсим приоритети дали за нас първия приоритет е човешкото здраве, но има разбира се и економически и други ом, моменти, които в други случаи играят роля. Ние искаме да, да получим отговор. Да, темата е сложен, но ще бъда много благодарна, ако чуем отговор, защото ние трябва да имаме яснота и да се опрем на ам, научното знание, знание, но ние като законодатели нямаме право да грешим и да се заблуждаваме. Аз като биолог боя се, мога да ви кажа само едно нещо, нищо не е сигурно. А второто нещо, като опасявам се, е, мога да кажа, че е, това е в основата на науката. Можете да разработите хипотеза и сте длъжен да я подложите на оспорване, иначе това няма да е наука, а религия. Така, е, вашите въпроси са много трудни. Наистина, а, е, госпожа Еве има думата сега. Благодаря, много. Аз искам да ви кажа, че вчера в Венито а, имаше а, обявена тревога поради замърсяване с, с а, вредни вещества на въздуха. Сериозни са опасенията ни, сериозни са опасенията на нашите граждани. Това се вижда и в дейността на Европейския парламент, който а, призовава Европейската комисия си, за приемането на такива мерки, които по най-удачен начин да осигурят защита на човешкото здраве. Нещо, за което говорим и днес. Така че ние знаем, а, въпросът е а, много сложен, многостранен. Трудно е да се целенасочи върху една фокусна точка. Ще взема повод от думите на моите колеги. Замърсяването на околната ни среда, въздуха, водата, нещата, които ядем, на предметите, които ползваме ежедневно, са потенциално все мини в едно минно поле. Нещо, което до сега смятали за безопасно, се оказва, че може да носи е, все по-голям брой рискове. И Предвид на отговорността ни към бъдещите поколения, това трябва да е наша приоритет. Трябва да мислим най-напред за това и да стъпваме на тези съображения в законотворческата си дейност. В тази група от изказвания чухме лектори, които е, говорят от името на науката и е, какво е актуалното състояние на научното постижение на знанието към днешна дата по тази широка тема. Аз искам а, да кажа, днес твърде често а, ставаме свидетели на случаи, а, когато има възможност а, частите, частните интереси да изкривяват избора на определена политика. А, дали учените е, смятат, че публичният интерес трябва да се отчита при процес на управление, така че всяко решение, което се взема да се опира и на партньорски проверки и наблюдения. Това означава, че тук ще трябва да участва цялата научна общност, за да не остават области, които са на тъмно или в сянка и се съюзяват с непочтени интересно, интереси а, господин а, професор Монтовани а, спомена а, за а, проучвания в рамките на Хоризонт 2020. Бихте ли ми дали повече информация? Какво а, може да ни кажете, това е хубав проект, а, хубаво предложение, но бих искала да получа повече информация. Това е правилният път, а, защото а, така на Аванстената излиза наука, при която и в изследванията не се провеждат тестове върху животни. Интересувани и а, мнението на нашите панелисти между науката за целите на регулаторните решения и за академични цели. Това е много интересно. Да заповядайте, колега. Да, наистина много интересни са дебатите, които а, се разгръщат тук и виждаме колко сложни и дълбоки са тези теми за определенето на а, тези механизми. Но предвид специално на последното изказване за този механизъм и за интензивността, като че ли наделява консенсус, че има ефекти и има последици. В какво обаче се изразяват? Ето там трябва да продължим да инвестираме а, в а, научната дейност на публичните институции, за да разберем това все по-добре. Без значение е ние какво сме завършили, ние тук не сме учени а, не сме научни а, изследователи. И практиката казва, че ние нямаме достатъчна яснота какви са оценките, нюансите, определящи нашия избор на продукт. Не можем да се скрием за сложността на тези нови отговори, защото реално днес е, ние имаме яснота за какви е, решения се очакват нас като а, политици, имам предвид принципа за предпазливостта. Но е, и аз съм убедена в това, е, трябва да има и а, е, друго основание, което трябва да ни води както нас, така и политиката. А, на Европейската комисия, именно този принцип за предпазливост, когато говорим за човешкото здраве. Научните изследвания винаги много помагат това отношение, но не, де, не стига, но не бива да стига до обръщане на нещата по отношение на взимане на решението. Тоест има решения, които трябва да се взимат, но те се опират на основни принципи и мисля, че Грижата за човешкото здраве трябва да е в основата на нашата дейност. Благодаря много. А, виждам, че няма търпение сред панелистите. Започнат с отговорите. Професори, кой ще започне? Професор Монтовани, благодаря, благодаря много за вашите въпроси. Ще се опитам да отговоря няколко от тях. Първия въпрос се отнася до очевидните и логични съмнения на хората, когато чуят, че учените изказват разнопосочни виждания. А както и вие казахте, всеки от нас а, говори различни неща. Това до някъде е така, но до някъде малко се е, излиза извън нормалните пропорции. Значи науката, казва се, е дебат, но науката не може да води до безкрайни дебати. Ако се занимавате с регулаторна наука, Значи става въпрос за използването на науката в подкрепа на вземането на решението. Тогава трябва да стигнете до някакъв извод и то да има консенсус. Това не означава единодушие, а да се внесат свободно различните мнения за обогатяването на този консенсус. И така, а, сега тук има консенсус по отношение на това, че е, ендокрините диструптори са а, проблем. Проблем са като такива и че има такива, които трябва да се идентифицират те първа. Европейските институции влизат в ролята си на вземащи на решение по отношение на идентифицирането им. Но както се опитах да обясня в изказването си, но говоря само за себе си от своя име. Оценката на риска при толкова много ситуации е нещо неизбежно. И сега дебатът е за това, докъде, когато трябва да се ползва оценка на риска, докъде трябва да обсъждаме тяхната роля за, по отношение на защитни мерки и за сегашните експозиции на въз, е, въз, излагане на въздействие, докъде са границите. Аз не съм педиолог, не искам да се занимавам с това, но просто като слушам повечето от изказвалите, които са а, експерти в проучването на човешкото здраве. струваме се да, да се изкажа по-умерено, че може да имаме проблем. Особено по отношение на развиващите се организми. И няма да дразня много колегата ми Дания Обатър, защото съм сигурен, че той веднага ще а, реагира остро на второ място искам да кажа в отговор, че индустриалните проучвания, т.е. проучването на самия отрасъл, също имат място наред а, с регулаторната и академичната наука. Аз лично смятам, че този въпрос а, определя една а, реално съществуваща потребност а именно а, да речем по а, Хоризонт 2020 има а, търк за научно изследване и това при, е, посочва, че е, са особено важни тези проучвания в областта на, да не забравяме, освен, разбира се, екологичната безопасност а и безопасността на работното място – и а, другите теми на безопасността и те трябва да отчитат а, и безопасността по отношение на ендокринените дисруптори. Това на практика би позволило а, при процес на регулаторна оценка да се отчитат в по-голяма степен и възможностите за осигуряване на финансиране за този тип научни проучвания. Не искам да подценявам по никакъв начин и сериозният индустрия в това отношение, т.е този отрасъл, не че не, не, че не е давал от време на време и фалшиви резултати. Тоест, това обаче не означава, че и нататък няма да се случи, да има интерес да публикува фалшиви резултати от научни изследвания. За това е мястото и на а, изследването се финансира с публични средства и те, регулаторите а, и а, регулативната наука. Аз обявявам конфликт на интереси, например, защото съм работил за Глаксо, но очевидно там имат новативен проект, където се обединява молекулярната наука, а, и токсикологията, за да се определят нови подходи за а, тестване, а, които се движат от механизма на действие на веществото. И това на проект, който се ръководи от университета в Лайден, провежда в цяла Европа голям проект и определено не е съсредоточен само върху ЕДЦ, но тези вещества са така съществена част от проекта. Благодаря. А, благодаря ви много. Сега към профек... професор Дитрих е ендокринните деструктори проблемни са. Няма мърдане, така ми зададахте този въпрос. Ще се опитам там да отговоря, но ви нали, също питате две неща. Е, вие питате дали сме на различни мнения, е, такова усещане имате. Маш, вашата колега, госпожа Аровозие, също а, зададе такъв въпрос. И сега, поради а, това, което обявихме като научни данни, а, какво можем да кажем? Ние всички тримата говорихме е, за комбинация от неща, за количествени измерения, за сила. Алберто, например, говори за тези пътища и тези пътища колко са важни по отношение на даденото количество, което, на което ще бъде изложен, да речем, е, един а, е, човешки зародиш. Марко говори за това, че има а, и пренасене на ефектите от а, м, това каква диета а, има. А, и това се отразява на последващите а, поколения при диетил а, севестрола. А, тоест, различни са въпросите. Сега към а, колегата, а, който е депутат. Ако се върнем назад, преди 50 години се прави а, проучване в Съединените щати, те нареченото Мега Мики Маус, е, за това е, дали използването на трапезната сол не е канцерогенно. И така, това проучване установява, че трапезната сол е карциногена. И тогава, ами значи трябва да я забраним, ако четете само това изследване, но отново дозата е важна. И сега има не едно глупави изследвания, защото там не се разглежда примерно въпроса за дозировката и дали при тези количества това наистина е риск. Иначе ние не сме много на различни мнения по отношение на количествата. Колегата Мартин говори за комбинация на фактори, а също за карбоноидите, е, за синтетичните ендо ендокрини дисруптори и е, за синтетичните хормони. Въпросът е обаче това, както при всички други вещества, трябва да го разглеждаме в контекст. Моите деца са изложени на канцерогени ежедневно. Афлотоксини а, в а, фастъците, но има определено ниво, което се приема за социално-економически приемлив. Ако го премините, то тогава имате основание да оттеглите тези продукти от пазара. Ето и колегата каза, да, трябва да имаме а, някаква а, общо виждане. А, да, за това трябва да го видим какъв е риска и да го оценим. Аз мятам, че ние а, се съсредоточаваме върху твърде малко вещества. Гледаме отделните дървета и а, голямата картина а, ни, на гората ни се губи. И а, казваме на Алберто и на другите епидемиолози, имаме наистина проблем. Това са синтетични химикали, но аз съм убеден, че въздействието се лужава от добавки от рода на захар, флавоноиди и така нататък. Режима на хранене много се промени и се злоупотребява от много хора с количествата, затова имаме и тези редица такива опасни състояния, като диабет и затластяване. Професор Мартин, е, на разположение ли сте за отговор? Умолявам ви отново да говорите е, по-бавно. Съгласен съм с преждоговорившите е, колеги, че има опасности за общественото здраве и че няма една единствена или е, е, отделни индивидуални причини за това. Е, има много химикали, които, чието въздействие не се знае. Много е важна дейната доза. Важна също, важна също и моментът. Ето, например, ако правилно си спомням, имаше противоречие е, за жените, на които беше даден диетил силвестерол, защото е, имаше различия в дозите, но те също го бяха взели и по-рано в, в по-ранен етап на бременността. И тогава се оказа, че етапа от бременността е, има по-голямо въздействие върху отрицателните последици, отколкото дозата. И а, е, за това е много важно, че а, е, е, дозите са, трябва да са различни за различните моменти и етапи и състояния. Нямаме а, яснота а, за а, общото излагане. А, е, науката напредва, установяваме, че има химикали на неочаквани места. Има излагане на химикали, които не могат да се предвидят. Например, в Великобритания наскоро се публикуваха данни за това, че са намерени микрочастици пластмаса в бутилираната вода така че трябва да има това предвид, да именно, че науката никога няма пълните познания. И за това трябва да се позовем на принципа на предпазливост. Има различни определения за това, но в общи линии идеята е вземането на решение да е пропорционално и ефективно това не е нещо, което се решава от учените, това се решава от отговорните за вземането на решения. Ролята на научните изследвания и финансирането научни, на научните изследвания са много важни. Няма. А, а, ясно е, че са необходими допълнителни публични средства за такива изследвания, ролята на частните интереси. Ами доста можем да научим от медицината, основана на научни доказателства и действията за справяне с ам, ситуации на конфликт на интереси в фармацевтичната промишленост. Така че вече има натрупан опит в тази област. Те са свързани с здрав... здравни ефекти на определени химикали и за това подходът, който изисква системен преглед, е подход, който само мога да насърча. Надявам се, че отговорих на повечето въпроси, насочени към мен. Благодаря много. Професор Дитрих иска да реагира. Това не е реакция към колегата Мартин. Е, питахте какво е положението с академичните научни изследвания и с изследванията на регулаторните органи. Искам да отговоря. По-настоящем смятам, че имаме достатъчно инструменти, за да можем да регламентираме нормите по отношение на тези вещества. А там, където не разполагаме с определени, определена информация, можем да дефинираме несигурността. Що се отнася до академичните научни изследвания, там нещата са различни. Задават се въпроси и се провеждат проучвания, независимо от това дали е, те ще имат някакво отражение на евентуални регулаторни норми или не. И не бих искал членовете на Европейския парламент да остават с впечатлението, че няма достатъчно научни доказателства по настоящите проблеми. Напротив, има достатъчни данни. Не само в Европа, но и в Съединените щати. Програмата TOX21, TOXCAST и други програми са на разположение. Те са ам, е, програми на Федералната администрация по лекарствата, например, и други американски агенции. Така че информация има. Що се отнася до е, концентрацията, например, щитовидната е, жлеза, може да има някои пропуски, но това не ни пречи да разгледаме въпроса за щитовидната жлеза. Не искам да оставяте впечатлението, че не разполагаме с достатъчно нужни данни, защото това не е вярно. Благодаря ви, професоре. все пак трябва да се има предвид какво стана с документите е, от Монсанто, е, при които стана ясно, че може да има доста сериозни проблеми при е, поръчването на научни изследвания и оказването на въздействие върху работата на регулаторните органи. Госпожо Бернар, искате да направите коментар? Да, благодаря. Има много въпроси, по които искам да направя коментари, но ще се спра само на един. Господин Дитрих, изглежда вие не разбирате защо бисфенол А е определен като вещество, притежаващо сериозен риск. А той е много добър пример за научен консенсус. Комисията, и изобщо за консенсус, комисията на държавите членки с експерти от цяла Европа вземат решения и трябва е, решението да е единодушно дали определеното вещество е с висок риск. И за бисфенол А има единодушие. Там има един единодушие не само за бисфенол А, който въздейства на репродуктивната система, той променя и паметта, променя способността за учене, променя развитието и може да доведе до по-висок заболеваемост от диабет втори тип. Very well, thank you, Professor Mantovani. Благодаря. Професор Мантовани, заповядайте. Нека да цитирам казаното от мен по-рано. Вземайки предвид отново казаното от Даниел. Има много неща, по които не сме съгласни, но има и много неща, по, по няколко важни неща, по които са съгласни. За мен най-важното е, да не а, е, потъваме в осложнения. Има много възможности за рафиниране на познанията. Има достатъчно информация, за да не се отлагат решенията за защита на околната среда и човешкото здраве. Мисля, че това може да бъде заявено напълно безпроблемно от научна гледна точка. А именно – не е необходимо да се спират регулаторните мерки, защото има нужда от допълнителни нужни седми. Благодаря. Имаме и няколко минути за въпроси от публиката. Ще има време за три въпроса. Иска ли някой да вземе думата? Заповядайте. Има само един желаящ. Добре, заповядайте. Моля, представете се. Благодаря. Приложението в документа за критериите за ендокрините дисруптори всъщност често се а, пренебрегва. Това е сериозен проблем. Комисията и парламента и а, Агенцията за химикалите, която е представена тук, трябва да вземе предвид, че от научна гледна точка е е пълна безмислица да се каже, че регулаторните тестове няма да подлежат на системен преглед. Системният преглед е научен метод, който винаги зависи от а, оценката на пълните налични научни данни. Така че не може да се прави системен преглед без да се оценят всички пълни научни данни. Благодаря. Господа професори, искате ли да реагирате? Имаше въпрос от публиката. <laughs> Is that, uh, is that me you are addressing? Okay. Към мен ли се обръщате? Ами, може би вие сте единствената, която сте изслушали въпроса, защото останалите професори изглежда обсъждаха научни въпроси в, в този момент. По коментатора за системния преглед. Това ли искате да а, коментирам? Не съм напълно сигурна, че разбрах въпроса на господин Туидо. Може би той имаше предвид, че някои от данните не са публично достояние. Ако е така, да, действително, съгласна съм, че това е проблем. Що се отнася до а, научната литература, подлежаща на експертен преглед, а, това е проблем. Голяма част от данните всъщност а, могат да се добият само срещу заплащане, а има данни, събрани от промишлеността, които не се публикуват. Мисля, че и те трябва да се публикуват. Има начини да се защитят тези данни, а, без това да пречи да се споделят, особено когато имат а, значение за общественото здраве. Благодаря много, благодаря на всички. С това стигаме а, до края на тази много интересна дискусия. Благодаря на всички участници, благодаря на колегите от парламента. Благодаря много за приноса. Благодаря за това, че всички спазаха а, правилата за изслушването на ендокрините дисруптори и а, безопасността на околната среда от химическа гледна точка са е, сериозен проблем за европейските граждани. Трябва да се има предвид на нужната дейност и е, въздействието на ендокрините дисруптори върху нашето здраве и върху околната среда. Добре, знаете, че Европейският парламент и неговите парламентарни комисии са водещи е, сред европейските структури в усилията да се окаже натиск на Европейската комисия. А, и мисля, че мога да заявя, че нееднократно това е, е, е било повод да се избегне от издаването на разрешителни за някои доста опасни вещества, например дентазона. Искам да благодаря на всички учени, които участваха. Нека да направя и една шега. а именно а, ние ви слушаме, а, вие ни слушате, но дали се разбираме, не винаги е сигурно, защото ние реално не сме учени, така че решенията за това дали дадени вещества са опасни или не, всъщност са отговорност на учените. Към комисията, мисля, че нещата не са особено задоволителни. Мисля, че не е подходящо така а, самодоволно да се потупвате по рамото и така снисходително да разговаряте с нас. Нека да ви припомня, че имаше а, призив на, за отмяна на решение на а, Европейската комисия и това беше през 2016 година, беше за интегрираните дисруптори. И а, затова, моля ви, следващия път, когато обсъждаме тази тема, а, действително си задайте въпроса комисията направила ли е всичко, което е трябвало да направи. Не забравяйте този а, факт, защото в крайна сметка а, а, две големи групи а, гласуваха против, но следващия път може да гласуват за. И така, благодаря за участието, приятен ден. Благодаря.